Добре дошла на всички. Започваме нашето следобедно заседание. Радвам се, че се виждаме след парламентарната вакансия, макар и че вече да се бехме видяли по време на парламентарната сесия в Страсбург. Радвам се, че сред нас е министъра на спорта на Люксембург, господин Ромен Шнайдер. Той не е само министър на спорта, но е също министър за развитието и сигурността. Ако ми позволите, ще продължа на италиански. И първо искам да разгледаме точка първа и второ дневния ред, а след това ще продължиме с изказването на министъра. И така. Преди всичко, надявам се, че нямате някакви възражения по дневния ред. Това е точка 1 от дневния ред. Точка 2. Приемане на протоколите, одобрение на протоколите. Имаме превод на а, френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, испански, унгарски, полски, български и румански. И нашето заседание се предава пряко по интернета. Преди да минеме към а, проблемите на спорта в и спорта в дневния ред на Люксембургското председателство. Искам да ви кажа и утре ще говорим по този въпрос с госпожа Ирина Бокова, защото ние сме комисия по културата, но трябва да споделя, че нашите най- а, опасения, най-страшни опасения се превърнаха в действителност. Един виден археолог бе убит. Става дума за господин Халет Еласад, археолог в Палмира. Бих искала да изразиме своето съболезнование на неговото семейство. Обсъдихме а, проблема свързан с културата и приоритетите преди парламентарната вакансия. Сега бих искал да дам думата на господин Шнайдер. Добре дошъл в нашата комисия. Радваме се, че част от вашите приоритети се препокриват с нашите приоритети. И по-специално проблеми, свързани с спорта, тема, която ще обсъдим с експерти. Това е част от на нашите приоритети. Темата на конференцията по въпросите на спорт, организирана от Люксембургското председателство, ще бъде участието на младите и жените в спортната дейност и а, съчетаване на две кариери и а, доброто управление на спорта. Знам, че Люксембургското председателство поставя акцента на борбата срещу допинга. Това е един от вашите приоритети, а ние като членове на Комисията по култура и спорт разгледахме подробно доклада ФИСАС, който бе посветен на спорта след влизането в сила на Лисабонския договор Европейският съюз е компетентен в областта на спорта. Има и специална програма насочена към спортните дейности. Става дума за Erasmus+. Бе проведена и първата Европейска седмица на спорта която бе организирана по искане на нашата комисия. Целта е спорта да, да стане по-видим, да, стане, да бъде по-добре познат от широката общественост. Също така искам да ви спомена, че проведахме един семинар за спорта и човешките права, основен проблем, също който е в центъра на нашето внимание. Сега давам думата на господин министър. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Госпож, госпожа председателката спомена някои от приоритетите на нашето председателство, но нека да навлеза малко повече в подробности, като същевременно няма да злоупотребявам с вашето търпение и да остава време за въпроси. Благодаря за това, че ме поканите, за да ви представя люксембургските приоритети в областта на спорта. За мен тази среща не е формалност, а продължаването на конструктивния диалог с вашата комисия, която играе огромна и важна роля при определянето на ролята и мястото на парламента в областта на спорта. Целта е да работиме за европейския гражданин и Люксембургското председателство набляга на ролята на човека, на гражданина във всичките политики, включително и в спорта, тъй като до, се, до, до сега спорта не беше включен в цялостната политика на Европейския съюз. Целта е да включиме физ, физическите упражнения и двигателните, двигателния процес в нашите политики, за да можем децата от най-малки да свикнат с по-активен начин на живот и да избягат съседналият начин на живот. Целта е да изброиме тук приоритети, значи първо насърчаване на двигателните и физически упражнения за малките и най-малките. Знаете, че СЗО а, идентифицира липсата на достатъчно движение и заседналия начин на живот като четвърта причина за смъртност в света. Спорта е начин за борба с незаразните болести и за тластилостта. Знаете, че има връзка между физическото състояние и психическото здраве на човека. Същевременно Знаете, че физическото състояние на индивида има и последици за а, разходите на здравните каси. Знаете, аз съм също така министър на здравеопазването и здравната каса, така че знам за какво говоря. 7% от ПИБ се от бюджета за здравето се разходва за борба и лекуване на последиците от затластяването и свръх теглото. Много проблеми всеки, всеко трето дете в Европейския съюз между 6 и 9 годишна възраст а, страда от а, тегло или затластялост. Сред а, децата между 1 и 5 годишна възраст а, са 12% от тях са а, страдат от затластялост, като тази цифра ще се увеличи в следващите години в Люкс. В Люксембург не прави изключение. Около 10% от нашите деца също страдат от подобни проблеми. Знаете, че по-активния начин на живот води до по-добра координация, повече психическо здраве, повече самочувствие, както и е, предпоставка за по-здравословен начин на живот е, в бъдеще. Колкото по-рано децата започнат да практикуват физически упражнения и дейности, те толкова по-малко проблеми ще имат в е, училище и толкова по-малко проблеми с вниманието ще имат. Нека да подчертая ролята на Европейския парламент и на вашата комисия, която още през 2007 година в своя резолюция подчерта, че трябва да се насърчава физическата дейност на децата в училищна и предучилищна възраст. колкото по-рано децата а, се занимават с спорт и физическа дейност, толкова по-добре за по-нататък. Сега това е а, една цялостна европейска политика, която се обсъжда в рамките на Европейския съвет за спорт решихме по време на люксембургското председателство да поставиме акцента върху активния начин на живот от самото раждане нататък. За това по време на съвета през ноември ще обърнем внимание на националните администрации, на правителствата, на училищата и родителите върху значението на физическите упражнения и активният живот. Не, не трябва да се каже на децата не мърда и стои спокойно. Напротив, в бъдеще ще трябва да казваме на децата мърдайте, мърдайте колкото може повече. Това ще бъде нашето послание. И втора точка – е, втори приоритет за нашето председателство и ви го споменахте, госпожо председател. Става дума за представенето и координацията в Европейската агенция за антидопинг. Е, неодавна бяхме отново свидетели за това, че допинга е вреден както за здравето на самите атлети, така и за имиджа на спорта. Затова Европа трябва да а, е, присъства а, е, в, е, европейск... в Световната агенция. През 2011 година бе прият начин, бе, бе, бе, бе, бе е, европейската, европейска, от 2011 година Европейския съюз присъства в тази агенция. Ще направим в края на 2015 година един преглед на а, е, участието на Европейския съюз. Ще се опитам а, е, да направя всичко възможно, защото различните проблеми и приоритети на Европейския съюз да бъдат взети предвид в рамките на програмата на Световната агенция. Бе, бе организиран един неформален съвет, не бе, не бе взето решение за начина по който Европейският съюз ще бъде представен в Световната агенция. Също, също времено обаче през ноември е, ще излеземе с предложения за по-добро координиране на европейско равнище. Аз съм на ваше разположение, ако искате допълнителни подробности. Е, председателството е, приканва всички от тези страни, които не са приели национален кодекс борба с допинга, да го направят колкото се може по-скоро. Ще координираме позициите на Европейския съюз за следващото заседание на, на съвета Лама през ноември. Е, колега, ние сме е, представители в учредителния съвет с колегата Филип Мейерс и ще организираме следващото участие, за да може наистина Европейският е, съюз да участва активно в работата на Световната агенция. Още един проблем от голяма значимост. Става дума за двойната кариера или а, съпътстващата кариера на а, спортистите, т.е. възможност за практикуване на спорт с, съчетано с нормално обучение в училище и университет. Повечето държави и членки имат а, свои решения, но смятаме, че трябва да има и европейско измерение на европейско решение. Защото а, сме свидетели на все по-голямата мобилност на спортистите, които пътуват в чужбина с цел намиране на по-добри условия за тренировки и други, така че те трябва да имат възможност да продължат своето образование съвместно с спортната си дейност. Утре в, и други ден в Люксембург ще се съберат експерти, а през ноември ще организираме конференция на тази тема, която ще бъде много интересна. Всички сте поканени. В конференцията ще участват и изтъкнати спортисти. Сега няма да се спирам на това заседание, но също, но също времено искам да спомена, че предвиждаме да обсъдиме проблеми, свързани с обмена на информация, на добри практики и интегриране на иммигранти. Четвърти приоритет. Искам да споделя желанието ни да подобрим още повече връзките с а, а, спортните движения. За тази цел обменяхме на дълго и на широко на, в неформалното състояние на министрите през юли мнения, идеи на тези организации в присъствието на комисаря Наврачич, както и с представители на международни организации. Пети приоритет, той засяга манипулирането на спортните състезания. И тук искам да кажа, че Люксембург се присъедини през юли към 11-те страни членки, които подписаха Конвенцията на съвета на Европа против манипулирането на спортните събития и състезания. Разгледаха се две предложения за решения за подписването на тази конвенция от името на Съюза по времето на латвийското председателство и а, люксембургското председателство ще разгледа тези а, текстове с най-голямо внимание и ще насърчи държавите членки да подпишат тази международна конвенция. Това е ключов елемент в борбата с а, купените мачове. И също ние се ангажираме за един чист от допинг и от корупция спорт. Също, нека да се спрем на економическите аспекти на спорта. Всички знаят и признават, че е, спорта е от ключово значение за развитието на економиката, така както го казаха и латвийското и италианското председателство. И ние ще организираме през октомври в Люксембург една конференция, наречена увеличаването на растежа, на заедостта и на богатствата чрез спорта. И ще има също така една работна група експерти на съвета, която ще се създаде. И идеята е да обвършим спорта с устойчивото развитие и с социално-економическото и екологично измерение. И Люксембургското председателство ще участва активно в работата на спортните организации, които ще присъстват на 23 октомври в Париж на една конференция, организирана от френското правителство, която се казва Големите спортни събития в международен план. Тази конференция е част от конференциите по ООН в Париж и част от така наречените КОП 21. И ще се опитам да приключа с две основни точки. И също нашето председателство ще продължи да следи вече текущите досиета, например защита на данните, на хранителните съставки, също на общия пазар. И също в заключение искам да благодаря на парламентарната комисия за организирането на Европейската среща на върха на спорта. Предполагам, че ще дискутирате по-подробно по-нататъка. От моя страна още веднъж благодаря и оставам на ваше разположение за въпроси, които бихте желали да ми зададете. И ви каня също и на тази конференция, която Люксембургското председателство ще организира. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин министър. Чухме много цели които сте си набелязали. Въпросът е за економическата стойност на спорта. Разбира се, това е част от нашите теми тук. Но ние трябва да а, разгледаме сега, да започнем дискусията и съответно давам думата първо на координаторите. Три минути на координатор след което ще има един втори кръг въпроси от членовете на нашата комисия. И вие, разбира се, след всеки тур ще имате 5 минути да отговаряте. Ще видим колко въпроси ще ви бъдат зададени. Да. Да, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин министр, е, за това, че сте днес тук е, е, и представихте вашите приоритети в областта на спорта. Говорихте за училищния спорт и спорт за най-малки деца в яслите, в детските градини. Това е изключително важно. Сложността се изразява в това, че Европейският съюз има само координационни, съпровождащи функции. Така че единственото, което можем да направим е всъщност да насърчим обмена на най-добри практики. В моят роден град Дюсселдорф от години се работи по един модел. Учениците в втори клас в рамките на а, физическата активност биват проверявани за това какви са техните умения, какви са техните психически и физически умения. И след това, малко по-късно, се извършва втора проверка. Това е, е действително е, един добър е, модел, който след това бе възприят и в е, други градове в Германия. Мисля, че трябва да популяризираме тази е, практика, защото по този начин се е, наблюдава всъщност е, и е, моторната дейност и е, менталната дейност сред децата. На второ място е, ще спомена ФИФА. Естествено, че тук става дума най-вече за честността, за коректността. Е, е, за съжаление, ФИФА не е добър пример в това отношение. Би трябвало при всички положения да засилим борбата срещу допинга. В момента има една много силна тенденция в Германия в наказателния кодекс е, да се включи и е, наказателен състав е, допинг. Все още се обсъждат нещата, но ми се струва, че трябва да помислим и за европейско законодателство, за европейска директива в това отношение, защото така ще можем да наложим европейски стандарти. И на трето място професионалния спорт. Професионалните спортисти са най ентусиозираните поддръжници на физическата активност. Е, обикновено те са и е, модел за подражание и образец и за децата, и за учениците, и за младите хора. Същевременно е, трябва да имаме предвид, че не става дума единствено за хора, които печелят невероятни суми наистина. Някои от тях са много, много е, високо платени, но става дума и за хора, които най-често могат е, да работят е, само до 30-та си година. Е, би трябвало да помислим за това как точно е, ще уредим въпросите, свързани с професионалните активни спортисти, които в момента, в който вече излизат от активния спорт, е, могат да продължат образованието си и да намерят реализация и е, в областта на спорта, и в други професионални сфери. Струва ми се, че това е много важно за всички държави членки. Е, много важно е и за хората. Е, не всеки активен спортист на млади години след това е, непременно може и трябва да стане треньор в съответния спорт, който е практикувал. Трябва да помислим и за възможностите за професионална реализация в други области. Сега думата има Жули Уорд. Благодаря, госпожо председател, за дадената възможност да говоря по темата. И искам да помоля хората да помислят повече за връзката между спорта и другите области на живота. И по-специално връзката между спорта и изкуството. Защото Например, танците са а, спорт и едновременно с това изкуство. Обикновено танцорите имат много добра физическа форма, биха, биха били перфектни футболисти също. И така или иначе танците влизат и в спортните дисциплини, но пък може би можем да ги включим и в тан. И трябва да, да ги присъединим и към танцовите. Те са между двете. Така че мога да кажа, че има и е, други типове спорт, които могат да бъдат изкуство или пък някакви други съревнователни игри. Не би трябвало да се ограничаваме само до класическите типове спорт. Нека също да видим как различните спортове се справят и с хомофобията и подигравките. Нека да не забравяме какво се случва в футбола. Знаете, там а, имаше голяма кампания против хомофобията. И а, и кампанията се казваше да покажем червен картон на расизма това се превърна в национална кампания. И смятам, че е много добра възможност да подчертаем тези области, където спорта може да помогне на хората да отворят съзнанията си, да отворят мирогледа си. Какво означава да а, включим другите, например, а, немските футболни клубове, където а, се вдигнаха а, където се вдигнаха а, фиши с надпис Бежанците са добре дошли. Мисля, че можем да се получим от това. Верно. <laughs> Да, да, наистина бихме могли така да повлияем на правителството. Господа, госпожа Славичка. С огромна ви слухавам пана. Благодаря. За мен е удоволствие да чуя речта на министъра, но искам да кажа първо, че съм напълно съгласна, 100% съгласна с предложението, което правите, особено когато говорите за тренировките на а, спортистите. Ние в нашата общност а, определено много държим на тази двойна кариера – Двойната система, дуалната система трябва да се обвърже с възможността за мобилност. Съгласна съм с колегата Петра. Да, можем да имаме мобилност само ако имаме взаимно признаване на теоретичното познание на тези хора. Но мобилността не може да бъде ограничавана само до мобилността на треньори, на а, трениращите. Трябва също да позволим мобилност и на треньорите. Има и нещо друго, на което искам да се спра, а именно ролята на спорта в образованието, обучението и а, на децата. И според мен няма нищо друго толкова добро за решаване на проблемите при децата. Например, агресията при децата. Това, което е важното тук, е да съберем двата свята децата с спортистите и съответно да канализираме енергията на тези деца в спорта, а не а, да ги оставаме да я изливат по формата на агресия спрямо други деца. И всички спортисти казват, спорта е добър. И те също насърчават младите да, се, да не използват наркотици. Благодаря, Кристина. А сега колегата Моргано. Благодаря. Мисля, че петте приоритета, които ни представихте, са една добра основа, за да помислим като цяло по въпроса за спорта. Тук вземам думата, защото ми се струва, че много често се поставя акцента на спорта като състезание в тази му форма. Трябва да запознаем децата от най-ранна възраст с спорта. Това означава, че трябва да предприемем някаква инициатива и да привлечем вниманието към несъревнователните, несъстезателните спортни практики. Защото те са възможни за всички. Докато, когато говорим за състезания, те са само за някой. Благодаря. Други колеги, ако не, давам думата на комисията. Знам, че тук е господин Вукович който отговаря в комисията за тази сектор, този сектор. А, има още един колега, който иска да вземе думата. Господин Такола и после комисията. Благодаря, госпожо председател. А, мисля, че ще бъде добре да се опитам да говоря на английски. А, след 10 е, месеца в тази комисия е, ми се ще да кажа няколко думи за това, за което съм говорила и в Алде. Редица проблеми, е, свързани с здравето, биха могли да бъдат решени с помощта на една по-добре организирана физическа активност, с повече координация, държавите членки могат да бъдат насърчени да поемат в правилната посока. Какви са конкретните действия, които желаете да предприемете, господин министър? по време на Люксембургското председателство. Какво ще обсъждате като конкретни мерки с вашите колеги? Министри. Комисията, дали би желала да вземе думата? Моля. Благодаря, господин. Благодаря, Марко председател. Ще реагирам на казаното от колегите тук. Ще отговоря доста общо. Комисията приветства казаното от господин министъра и изказващите се тук по повод Европейската комисия на спорта. Няма да навлизам в подробности, но първите резултати, първите отзиви, които, с които разполагаме, доказват, че е, очакваните резултати са постигнати и че наистина ще е, можем да организираме една дългосрочна политика за насърчаване на физическите упражнения в държавите членки. Аз мога само да а, подкрепа казаното от а, Люксембургското председателство относно приоритетите. Ние работим в тясно сътрудничество и с председателството, и с парламента по проблемите свързани с предварителното договаряне на мачове. Комисара Наврачич наистина работи много активно и подкрепяме и всички усилия, направени от държавите членки. Що се отнася до допинга, ние ще спомогнем за а, а, при, за прилагането на резолюцията от 2011 година и участието на Европейския съюз в Световната агенция за борба с допинга. Колкото до двойната кариера, това е също един приоритет на комисията в момента се, прави, се извършва изследване, проучване на този проблем и ще ви представиме резултатите, които ще бъдат подложени на по-нататъчна дискусия. Колкото до управлението, няма да се спирам на другите теми, доброто управление, да разбира се, предвид всички проблеми, с кои, на които сме свидетели през последните месеци. Знаете, че в работния план 2014-2017 на съвета доброто управление е един от петте приоритета. И разполагаме вече с доста предложения и най-вероятно господин комисара ще изложи новите предложения в следващите седмици. Е, тук пред парламента и съвета. Съжалявам, че не можах е, да засегна всички теми, но ще продължиме нашето сътрудничество. Господин Лелосек ще обсъдиме проблемите и с вас в работната група. А сега ще дам отново думата на господин министъра. Въпреки, че а, Европейският съюз няма преки компетенции в тази област. Може, могат много дейностите да се координираме. Ние призовахме комисара Навратич да се организира общоевропейска инициатива за борба с допинга, както и а, работата по проблемите, свързани с предварително говорените мачове. Както и бойната кариера, да, всичките това са важни теми, които изискват а, допълнителни усилия. Приоритетите, които вие изложихте, наистина, надявам се, ще бъдат обсъдени от съвета и ще бъдат взети съответните решения. Bon, euh, merci euh, Madame la Présidente et également merci euh, aux intervenants, euh, également à la Commission. Благодаря. Ще кажа, че добре се чувствам тук, защото ако представяме спорта на европейско или на, на световно ниво, винаги се гледа отделно от културата. Ме ами, хубаво е да спортуваме, когато има пари, но да, само тогава. А, а пък ние включваме темата в а, нашата програма и за нас то е нещо повече от това просто да се играят матчове и да се печелят състезания. Има други ценности в спорта, а, които дори не бихме могли да измерим и които са много важни. А, например, а, социалната интеграция, да се чувстваш добре. Това са неща, които превръщат спорта в нещо изключително ценно и по този начин се отговаря на нуждите на хората и смятам, че в... той може да се включи в, по тази си форма в различните програми на комисията и е, да се покажат тези ценности, а не просто състезателната му стойност. И що се отнася до... Това е, което исках да кажа като цяло, е, като рамка. Чух много интересни е, размисли госпожа Каман Верте. Тя Вие бяхте права, госпожо. Това се опита да покаже председателството, като представи конкретни примери на различни практики в държавите членки. И за това, например, ние изградихме един каталог на тези добри практики, за да покажем какво съществува вече. Най-малките деца от най-ранна възраст, от 0 до 5 години. Ето такива деца трябва да започнат да спортуват. За да имат една добра основа. И мисля, че само чрез обмен на добри практики можем да вървим напред. Но това не значи, че трябва да оставим спорта само на училищата или на асоциациите. Не, и родителите трябва да участват. И а, имаме нужда от повече такива вектори за насърчаване на спорта, за да се получи един такъв ефект, лавинообразен ефект. Освен това, интегритета в спорта, имаме проблеми с допинга, с корупцията в мачовете. Това са огромни етични проблеми. Трябва да направим нещо повече трябва да помислим за здравето на самите спортисти. И трябва също да покажем, че борбата с допинга няма да спре. Никога няма да спре. Защото винаги има а, нови методи, които се развиват, нови вещества. И от тази гледна точка имаме важна роля която бихме могли да изиграем на национално, европейско и световно ниво. Има също един етичен кодекс за допинга, който трябва да бъде най-накрая приложен във всички държави членки. Имаме нужда от едни добри общи основи и да видим дали е възможно наистина да окажем и да изпратим пред съда тези, които прибягват към допи... допинга. И сега ще продължа с въпроса на госпожа Белт, която каза колко е важен спорта извън състезанията. Да, да. не е важно дали някой участва в състезание. Както вие казахте, можем да танцуваме. Важното е да се движим, всеки да намери своята индивидуална практика на спорта. И смятам, че тук сме достатъчно отворени. Нека да не казваме на децата стой мирно, ами да им казваме движи се, мърдай. А, и също споменахте и други форми, но а, това е една голяма тема сега, именно интеграцията, е, социалната интеграция във всичките и форми благодарение на спорта. И ето това съществува във всички държави. Спорта е идеалната платформа, за да накараме хората да участват. Не казвам да ги интегрираме, а да участват. Всички могат да участват в спорта, без значение от която страна идват и това е един динамичен вектор за интеграцията. И що се отнася до въпросите на госпожа Либака, тя също спомена понятието двойна кариера, т.е. комбиниране с мобилност. Да, мисля, че Европа се разшири и се разрасна най-вече благодарение на тази мобилност, не само в спорта, но също така и в образованието. И това е ключов аспект за Европейския съюз. И мисля, че ние трябва да намерим съвместни програми, заедно с програми за образование и по този начин да позволим на хората да се обучават едновременно с състезанията. Тоест, да си позволи по този начин на тези хора да си подготвят бъдещето, защото а, сега това, което виждаме е, че спортистите се опитват да спечелят максимално много пари, за да си осигурят бъдещото излизане на пенсия, така да се каже, като им свърши спортната кариера. И в отговор на господин Ногано, който говори за значимостта на различните съревнования. Не говоря само за състезателните, състезателната част, но също така и различни игри, които съществуват не само футбол или а, колоездене. И имаше една много интересна книга, която излезе а, по време на откриването на Европейската седмица на спорта. Различни игри, които а, могат да бъдат играни и няма нужда да имаме кой знае какви финансови средства, за да го, ги играем. Просто имаме нужда от няколко играчи и а, елементарна физическа подготовка, за да можем да а, ги играем. Определено може да се направи много. И в отговор на господин Такола, неговата идея и, е и въпрос как искате да информираме колегите? Всички можем да го направим. Има инструменти. Първо Европейската седмица на спорта. Сега ще изготвите един доклад, но смятам, че тази седмица позволи, заедно с седмицата за мобилността, която вече се превърна в институция навсякъде, трябва да използваме тези средства, за да покажем разнообразието на спорта и също съгласуваността на политиките, които трябва да прилагаме. Така че в този контекст отново нека да покажем добрите национални практики. Не мога да кажа, че това е пример, че Люксембург е перфектният пример в това отношение, но имаме едно такова движение а, да се храним по-здравословно и да се движим повече и всички министерства участват а, и това е нещо, което показва една съгласувана политика, за да се информират хората за възможностите, които съществуват и да се покаже какви са възможностите за да го направим. Благодаря. Благодаря. Много, много благодаря за интересните отговори и е, аз се надявам, че ще продължим този диалог с а, е, е, представителите на а, съвета, на председателството на съвета и комисията. Чудесно е, когато можем заедно да участваме в а, подобни разговори и конференции. Повлияна съм от две млади европейки, които участваха в тенис турнира US Open. Да, възхитиха ме тези млади жени, защото действително показаха, че можем да се надяваме на честност, на коректност. Тези две млади жени, едната италянка, е, е, успяха да се наложат именно с е, спортно умение и с коректна игра. Това е духа на спорта. За него трябва да се борим и да го насърчаваме. Благодаря ви. she, she mentioned, I, I think it's a workshop now. Okay. Yeah, okay, so I. I Uh, I ask the experts to come to begin uh, the next uh, meeting. А, сега ще помоля участниците в а, дискусията а, да излязат напред на следващата дискусия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 И така, преминаваме към следващата част от нашата програма. Участниците в нашия семинар вече са тук. Добре дошли е, на всички наши е, експерти. Ние сме поласкани, че е, всички се отзоваха на поканата ни. Както знаете, start by some consideration about the European Week of Sport. Е, Става дума за семинар е, в рамките на Европейската седмица на спорта. Е, позволете ми да благодаря за тази инициатива и на политическия отдел Б Седмицата на спорта бе е, изпълнена с много интересни е, спортни прояви. Е, множество е, е, страни участваха, 31 е, общо. Е, много бяха събитията, е, близо 1000, много посланници е, подкрепиха тази седмица на спорта. Е, сред тях и много активни, действащи и бивши посланници общо 10 на брой. А също и много е, известни е, атлети, е, които е, действително е, допринасят за е, повишаване на значението на спорта и на неговата полярност. Да, Става дума не само за това да популяризираме повече спорта, но и да увеличим броя на участниците, на активно спортуващите. <clears throat> Както каза и нашият събеседник преди малко. Да, нашият докладчик смята също, че това е основната тема, така че е, по време на седмицата е, на спорта в Европа бяха проведени множество е, спортни събития и прояви, на които обърнаха особено внимание на различните аспекти. Радваме се, че днес сред нас са и представителите на Европейската комисия и за това, че ще можем да се спрем на значителни, съществени въпроси Току-що приключи нашият диалог с министра на спорта на Люксембург и Люксембургското председателство. И темите, които сега сме включили в програмата на семинара, до голяма степен се покриват от приоритетите на Люксембургското председателство в неговата програма за следващите месеци. Сега ще имаме възможност да поговорим по някои специфични въпроси. От една страна честност, коректност. Някои от вас вече засегнаха въпроса за федерациите и една тема, на която ще се спре Дебит Лъж, известен спортен журналист. Той ще говори именно за интегритета, за честността в рамките на спорта, за доброто управление. Помня колко активно работихте при разкритията във връзка с а, а, допинг скандала а, при а, Ланс Армстронг. Вие ще имате възможност в рамките на 20 минути да ни разкажете е, тази история, а сигурно и много други мисли да споделите с нас. След това ще ви задаваме въпроси. Ще говорим след това за отворения, за е, приобщаващия спорт. Тук всъщност господин Андри, който ръководи Института за европейски изследвания в областта на спорта, ще бъде основният ни събеседник. Той ще има на разположение 15 минути и след това ще говорим и за економическото измерение на спорта. Доктор Ана Клайснер ще получи също 15 минути, за да представи резултатите от изследванията на Sports Аустрия. Това е Австрийският институт за економика и спорт. И накрая ще имаме възможност в рамките на 10-15 минути да чуем и господин Ифле Лостек, ръководител на отдела за спортна политика и спортни програми към Европейската комисия. Поканили сме и много други експерти и специалисти в областта на спорта, така че е, няма да губим повече време с свободни думи. Давам думата на първият ни участник, Дейвид Лош. Госпожи и господа, благодаря ви е, много сърдечно за това, че сте ме поканили е, да участвам в този семинар е, в рамките на вашето заседание на Комисията по култура и спорт. От изминалите 22 години аз всъщност участвах най-вече в разследване на скандали, но и а, е, работих активно в е, Sunday Times а, е, като спортен репортер. И това бе всъщност реализация на а, една моя детска мечта. Когато бях на 10 години, аз живеех в а, малко селище в е, юго-источна Ирландия. И всяка сутрин, включително и в ранните утренни часове в неделя, аз чаках пред магазина, пред бакалницата да дойде млекара, който носеше и вестниците, защото нямах търпение да изчакам да получа вестника и да прочита какво се е случило, кой е спечелил при последния турнир или последния матч. Започнах е, по-късно да работя а, е, като спортен журналист и по-скоро бях, е, така да се каже, запалянко с а, пишеща машина или а, съпроваден от машинописка. Но нещата се промениха, естествено. А, запалянкото вече не е а, пишещият журналист. А, е, спомняте си е, Олимпийските игри, Бен Чансън в Сеул. Аз исках Бен Чансън да спечели. Е, тогава струваше ми се, че това е един много добър спортист и същевременно един силен характер. Още в Торонто, в Америка, имах възможност да му се възхитя и да го наблюдавам. И в Ирландия, когато се завърнах от дома, някъде към 2-3 през нощта, някой ми се обади и почука на вратата ми. Не е толкова често се случва някой да ви събуди посред нощ, чукайки на вратата ви. Какво се оказа? Веста, която ми донесоха, беше, че Бен Джонсън всъщност е излязъл с положителна проба след проверката за допинг. Да, това бе наистина потрясаваща новина. Спомняте си сигурно матча Манчестър и Мадрид. Е, спомняте си е, и Олимпийските игри. Спомняте си и историята за Армстронг. Е, всичко това действително са истории, които трудно могат да се разкажат. В продължение на 12 години Ирландия всъщност бе участвала в турнири, в съревнования, но като че ли никога не бе постигала толкова добър резултат. При пловкините вече имаме спортистки, които седмично печелят по три медала и то златни медали. Но на времето, 88 година, е, бе по-рядко ирландец да излезе на начало в някои от спортните дисциплини. И а, е, много често, дори когато се получаваше е, изключителен добър резултат, е, не можехме да повярваме на очите си. И, и непрекъснато ни преследваше страха, че е, нашите спортисти след това може би няма да издържат проверката на теста за допинг. Но като че ли тази ера приключи. Е, много важно е, естествено, да проследим връзката е, на измамите с. Е, а, спорта. А, а, имам приятел, който а, а, загуби а, детето си. А, то бе прегазено а, на пътя а, с велосипеда си. когато говорим за а, Джон, а, той почина на 12 години, се сещаме естествено за всички онези е, треньори, е, активни професионални спортисти, които действително са обсебени от идеята за победа. Чон искаше да стане е, професионален спортист. Той е, е, се готвеше именно за една такава кариера. А, а почина няколко дни преди коледа, точно когато а, учителите в нашите училища в Ирландия обикновено разказват историята за а, Ерусалем, за Рожество, за Галилея. много скромно са живели хората а, на времето. Това се разказва от учителите. Цялата тази а, предколедна и коледна приказка обикновено а, вълнува сърцата. И преди 33 години, когато а, се случи това нещастие с а, Джон, аз а, отново слушах тези истории и а, тогава си казвах, да, добре, ние би трябвало в крайна сметка да а, помислим за а, именно тези чисто човешки истории и за това, което се случва с децата. Когато говорим за спорта, това е действително сюжет за един чудесен репортаж или разказ. В журналистическите среди можете да чуете е, всичко за мен. Мога да ви кажа, че аз съм човека, който никой не е вярвал в е, истинските победи на Вас Армстронг. Е, можете да е, чуете и е, това, че аз съм този, който в крайна сметка пръв е, е публикувал веста за Бен Джонсън и положителната проба. Но всъщност е, през 99-та година е, при, по време на втората седмица на второто участие на Армстронг в Тур де Франс вече се прокрадваше идеята, че може би става дума за допинг, че съревнованието не е съвсем коректно. И същевременно се знаеше, че той настоятелно така създава образа на човек, който не, не взима а, допинг, а, не се другира. И затова иронично го наричахме мистер Клин. Но а, продължение на 13 години той все пак бе един от най-успешните велосипедисти. И когато а, говорим за а, а, велосипедизма а, и за корупцията и за използването на допинга, а, имам предвид а, и спортните федерации, имам предвид а, и журналистите, имам предвид и предаванията по телевизията. А, и а, чисто комерциалните, търговски подбуди и интереси. А, насърчаването на продажбата, на колкото е възможно по вече артикули е, за или услуги, на колкото е възможно по-висока цена. И какво всъщност искам да ви кажа? Какво е моето послание? Какво стана в крайна сметка във връзка с а, а, историята Армстронг? От а, 2000, до 2002 година ние а, всъщност а, нямаме а, победител на Тур де Франс. По същия начин едно празно време се получава веднага след Първата световна война и по време на Втората световна война. Това са военните години, в които действително няма излъчен победител, защото няма съревнования, няма състезания. И това е и периода е, белязан от скандала е, на е, Ланс Армстронг, е, след като е, се разкри е, измамата и то, на него му бяха отнети титлите. Защо съм толкова скептичен? Защо в крайна сметка разкритието не стана по-рано? Защото френските митници очевидно блокираха разследването. Защото нямаше и разбиране, нямаше и експертно познание в това отношение. Трябва да си дадем сметка, че спортът и велосипедиста в крайна сметка не е е, непременно част от е, полицейските умения и знания. Е, и стигаме и до историята с ФИФА. Ние знаем много отдавна, че там нарастват измамите, че там има корупция. ФИФА не би трябвало да бъде извън закона. Започват сериозни разследвания и в Швейцария, и в САЩ. И между междувременно вече като че ли има знаци за това, че ФИФА се променя. Да, е, така, метафорично е, може да се каже, че е, вече сме насочили е, пушката към целта. В е, всяка страна, навсякъде, е, в може да се случи това, което се случи в Швейцария с ФИФА. Защото а, а, скандалните истории, като тези с Амстронг и Джонсън, са възможни и навсякъде друга, да естествено. Защо? Защото става дума за милиарди, става дума за огромни печалби, става дума за Същевременно за това, че контрола е, върху допинга и е, борбата срещу допинга не е достатъчно активна и не води до желаните резултати. Много о, по-спокоен съм, който знае, че правителството а, определя пълномощника по въпросите на борбата срещу допинга. Това е всъщност въпросът. Можем ли да разчитаме на едни независими комисии или други независими органи, които да провеждат коректно, честно, сериозно разследванията? Дали става дума за победители при спортните състезания, когато има съмнения за измама. Много повече е, медали бяха спечелени при световното, отколкото е, е, предишния път спечели ги не САЩ, както бяха очакванията, противно на очакванията друга страна. Така че в момента отново се водят сериозни разследвания. Би трябвало акцента да падне върху националните антитопингови агенции, лабораториите и а, е, да се създаде един климат на нетърпимост, да се спре с а, е, а, е, така, лансираната теория, че да мамиш и да лъжеш а, в спорта е в крайна сметка нещо в реда на нещата. Не. А, трябва да се спре. Русия трябва да бъде спряна. А, Русия. А, се опитва да ви е, обясни, че всъщност не използва допинг. Не, не може така. Е, и е, Международният олимпийски комитет е, е, се опитва по някакъв начин да е, реши нещата без истински да разобличава Русия. Председателят е, да бъде руснак, е, какво ли не, виждаме в рамките на МОК какви ли не тенденции, но аз мисля, че тези разследвания, които в момента вече започват, трябва да бъдат проведени до край много сериозно. Защото спорта е не само дейност, не само физическа двигателна дейност. Спортът е и изкуство. Спортът може да се сравни и с танца. Танцът също е част от тази физическа активност, за която пледираме и популяризираме сред децата в училище, децата трябва не само да спортуват, а трябва и да танцуват. от години, от години, от години е, говорим по всички тези въпроси и говорим за олимпийските идеи, говорим за чистотата, за коректността, за честността и а, е, все още не сме успяли. А, е, като че ли Лондон бе а, е, един добър пример за а, много повече честност, отколкото преди в а, а, съревнованията, в спортните състезания. И нека да помислим и за това. Вие говорихте за турнира по тенис, за италианските спортистки, които са се проявили чудесно по време на този турнир за US Open. Да, защо да не направим много повече, така че децата на Европа да спортуват повече, да имат повече възможности. И аз знам, че в Обединеното кралство, в САЩ се инвестират множество милиарди, именно за да се спортува, за да а, спортуват обаче професионалните спортисти, за да има повече а, спортна индустрия, за да има повече печалба. Мисля, че инвестициите трябва да се пренасочат. Да се пренасочат към всички от тези деца и млади хора, които трябва да бъдат спечелени за а, спорта. Всъщност не е чак толкова важно дали а, е, САЩ е спечелил или Китай или Русия при а, е, Олимпийските или при Световното или при а, е, Международния турнир, все едно по коя спортна дисциплина. Какво е това отражение, а, отражението на тези победи, на тази или онази страна върху живота на децата? По-важно е децата сами да участват активно в спортните прояви, те да могат да изпитат удоволствието от физическата активност. Колкото е възможно повече хора да бъдат физически активни това в крайна сметка е, е и задача на законодателя. Законодателството трябва да създаде много повече възможности, за да могат колкото е възможно повече хора да спортуват активно и спорта да се развива на една честна база. Благодаря ви. Благодаря много, защото вие не само излезахте с изказвания, ние просто ни разказахте едни много интересни истории, които са същевременно много страшни, но наистина имахме нужда от подобно нещо. Трябва да бъдем много строги и да проявяваме нетърпимост. Вие казахте, че не Олимпийските игри са тези, които в крайна сметка популяризират спорта. Но спорта има и различни измерения. Да, прав сте, че децата трябва да практикуват спорт колкото се може по-рано, но има и и това, което, на което ние трябва да се спреме е политическото измерение на нещата, имиджа на спорта, имиджа на спортиста, които съм образа на спортист от огромно значение, независимо от спортната дисциплина, от голямо значение за младите, за тяхното е, възпитание. Е, ня, някой днес е, каза, че е, в, се обмисля в а, едно законодателство да бъде включено допинга като престъпен състав. Да, мисля, че е крайно време подобно нещо да бъде а, осъществено. Надявам се, че Конвенцията на съвета на Европа по тези въпроси ще влезе в сила колкото се може по-бързо и ще бъде наистина осъществена на практика. Сега ще дам думата на колегите и първо на докладчика Джули. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за това, че ни разказахте вашата лична история и вашето лично свидетелства. Да, политиците, журналистите, учителите трябва да бъдат преди всичко човешки същества, преди да бъдат унези, които информират или учат другите. И за това ви благодаря за това, което казахте. Аз съм а, от Обединеното кралство, от запа, а, северо-западна Англия. Наистина. а, трябва да, да, да бъдем хората, кои, които трябва да вземат нещата в ръцете си. Вие днес ни казахте нещо, което а, трябва да бъде за урок за всеки един а, граждан. Просто искам да ви кажа благодаря за това, което за свидетелството, за това, което ни разказахте. Има ли други е, желаящи да вземат е, думата? След това можете да продължите да задавате въпроси на нашия е, колега. Сега ще чуем какво има да каже господин Ян Хенри, който е преподавател и е, в е, а, а, Ландбургския университет ролята на спорта за включващ, включващото общество. А, имаме и а, диапозитиви. А, ето, който ще. Okay, thank you, Madam, Madam Chair. And thank you for the uh, invitation. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за възможността да участвам в вашето заседание. Имам, разполагам с малко време, но искам в началото да кажа няколко думи за а, анализа, който ми бе възложен от Европейската комисия. Спорта дава възможност да се ограничи социалното изключване за по-добро интегриране, включително и на иммигрантите. Сега. Спорта А, в самото изказване аз ще се ще спра на етнорелигиозното разнообразие и ще разискваме заедно, надявам се, три основни въпроса. Първо, как му многокултурализма, националния идентитет, гражданството мога да, да бъдат а, из, изтъкнати и да се постави акцента на върху това от спорта. Второ, как могат да бъдат интегрирани малцинствата и Трето, как могат да да бъде намалено напрежението и конфликтите в обществото чрез спорт. А, някой, някои казват, че спорта е добър за всички. Не, спорта е добър за някои, някои видове спортове. А, просто нещата трябва да бъдат а, много строго и ясно разглеждани. Какъв спорт е, е важен и необходим за коя група? Сега искам да се спра първо на връзката между мултикултурализма, интеркултурализма, националността и гражданството. Има раз, има различни подходи към интеграцията в Европейския съюз. Те зависят от различното възприятие на, национално, на националният идентитет и начина по който в отделните страни се разглеждат гражданските права. Затова има и различни подходи към спорта като инструмент за социално интегриране. Има френският традиционен модел, който казва, че е, всички са граждани на републиката и съответно имат е, абсолютно еднакви права. Второ, немския традиционен културен модел, който също е асимилативен, но в е, като френския модел набляга на индивидуалното, немският модел набляга на участието в един общ политически проект. И на трето място имаме и британската традиция на многокултурален идентит, идентит модел за е, идентитет, който се основава на историческите последици от е, колониализма. Сега ще разгледам много набързо и останалите модели. Първия интеркултурализъм. а, общностното мислене и а, който има за, за, за цел да а, насърчи междукултурно, междукултурните общувания чрез а, спорта. Вторият модел, който се основава на възможността да има равно, равни възможности за всички, т.е. Да, да се осигурят, да се осигури равнопоставеност на всички чрез спорта. както казах, е, френският подход е по-скоро общностен подход, докато а, има и други форми на подход, като например а, с подпомагане на малцинствата, на тези, които са по-уязвими. В спорта това се изразява чрез насочване на средства за специални общности и така нататък. Имаме също, също така участието и на доброволния на сектора, свързан с а, доброволната помощ, като например на а, политики, свързани с насърчаване на спорта чрез за жените и мюсюлманки и така нататък. И имаме също и подхода, в който се смята, че спорта е а, благо за всички и не, не, са, не се набляга на етносното общностното подход. Така че това са всъщност различните подходи към а, спорта. Различните политики се основават на различни очаквания, на, раз, на едно различно разбиране на ролята на спорта в обществото. Сега, как, какви са положителните резултати за тези, които се ползват от услугите и тези, които ги предоставят? Ще спомена, примерно, платните услуги, които се предоставят предоставят на бежанци, мигранти и така нататък. Ще се спра на три примера в тази област. Първия общността на бус, бусняците. Това е, може би, най-така положителната история, която можем да изтъкнем. Знаете, че бус... бусняците доста добри баскетболисти и те можаха да, така, да, да създадат много добри връзки между а, клуба на а, босняшките иммигранти и английските клубове и това продължава в една обмяна на практики, добро сътрудничество и до ден днешен. Втори а, е, пример а, бе кюртските бежанци. Е, имаше известни а, а, така, конфликти и напрежения между кюрската общност и е, британско-пакистанската общност е, и всъщност се помисли, че може да се създадат едни общи спортни а, е, звена, а, в които да се включат двете, двете групи и по, по този начин, чрез, чрез спорта, се, се, се, се пристъпи към предоставяне на, на други а, услуги. Тоест, това просто беше свързване на, на спорта с различни други видове е, социални услуги. И трето, алжирската общност в Нотингам не, става, не бяха само алжирци, имаше и други представители на Северна Африка. Тук ставаше ставаше дума по-скоро за създаване на така един по-общностен дух в самата общност, за намаляване на напрежението и за облегчаване на хора, които в крайна сметка бяха преминали през много тежки изпитания като беженци. А, колкото до а, тези а, а, до, това, до, до, до, до, до, до, до това, което а, до, можеха, те, те получиха, наистина е, тези различни групи бяха облагодетелствени, имаше, е, разбира се, лични, е, лично подобрение на личностното им състояние. Спомням си за един конгуанец, който казваше, че се усмихва само в неделя, защото през цялото друго време мисли какво, как ще намери храна за следващия ден и има и така положителни резултати за онези, които предоставят а, услугите, удовлетвореността и така нататък. Това са така положителни резултати в малки общностни общности на бежанци, но можем ли да екстраполираме тези резултати и има ли възможност чрез спорта да се намали напрежението в по-големи общности, в по-големи, за по-големи групи? Да. Един начин да, да, да, да, им, да имаме по-добра картина е да събереме резултатите от различни проучвания на отделни случаи и да ги екстраполираме. Една от бяха, бяха направени над 230 изследвания на различни спортни инициативи, от които обединихме резултатите. Това е всъщност агрегиран, метода на агрегиране на резултатите и в последствие също така се направи един преглед на над 500 изследвания, направени от 1950 година до 2000 години в 25 страни. По като темата на, на тези изследвания винаги е било междукултурното общуване чрез спорта. 95% от резултатите показват, че наистина има едно има положителни резултати, значи става дума за изследвания направени от 1950 година насам. сам И сега вече трудно може да се обори това, че спорта създава наистина, е, подобрява контактите и отношенията между различните групи. Също времено, но на основата на тези изследвания можеше да се е екстраполират и други резултати. А, а, как а, различните групи определят своите цели, как а, има взаимодействие между а, целите на едната и на другата а, група. Така че момента разполагаме наистина с неоспорими доказателства, които можем да противопоставиме на унези, на циничните изказвания, че не се постигат резултати. Така че разполагаме с подобна информация, с подобни емпирични изследвания. И така. и в заключение ще кажа, че това е. Аз направих едно така резюме на цялата своя теза но мисля, че това може, може да бъде едно начало за дискусия на въпросите, свързани как връзките между групите е, са инструмент за борба с дискриминацията и корупцията. Благодаря ви за това, че ние вие изложихте положителните резултати от а, изследвания, свързани с а, изследването. Сега давам думата на госпожа Анна Клайснер, економически измерения на спорта. Това е така един нов а, подход Люксембургският министр спомена преди малко економическото измерение на спорта. Вие сте директор на Института за спортна економика. Госпожа Кеснер, имате думата. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Искам да ви благодаря за поканата на този семинар. Радвам се да мога да говоря за економическото измерение на спорта. Нека да се представя първо, защо, за да знаете защо съм тук. Ана Клайснер се казвам, старши а, научен сътрудник и економист, а, също в Института по економика на спорта в Виена. Преди 10 години ние бяхме първите, които а, започнаха да изчисляват а, с конкретни критерии економическия принос на спорта. И е сега ние сме отговорни за методологическите аспекти за економическата страна на спорта. Бих могла да ви говоря и 2 часа за економическото измерение на спорта, но имам 15 минути, така че трябва да се средоча върху няколко основни неща и се надявам да мога така да ви представя, макар и много накратко, това, което правим всеки ден. За какво ще говоря? През следващите 15 минути. Първо, дефиницията на спорта от економическа гледна точка. Въпреки, че термините са много ясни, ще видите, че е много трудно да се намери една ясна дефиниция на понятието. След това ще говорим за инструментите за измерване на економическия принос на спорта и за, ще се опитаме да покажем какви се какъв му е економическият ефект в БВП и други такива економически критерии. След това ще говоря за, економич... за националните слабости, силни и слаби страни на спорта и какъв потенциал имаме за растеж чрез спорта. И ако разгледате спортния сектор в Европа, със сигурност ще видите, че има огромен економически резултат. Този спорт допринася за растежа, Тоест, а, има добавена стойност в БВП и в покупателната способност. Има също така а, много работни места, които се създават заради спорта. Ако погледнете обаче статистическите данни, ще видите 0,8% добавена стойност, 0,3% заетост от повече и след това ще видите а, празнота между документираният економически резултат и економическата значимост на спорта. Няколко са причините. А, Общият макроекономически принос на спорта е слабо развит, слабо оценен като изчисление. И за това има разлики между статистиките, за дефиниция на економическа страна спорта и, стати... и ам, спорта по категории. Обикновено спорта се разглежда като различни средства, клубове, спортни организации, стадиони и така нататък. Но ефектът, свързан с спорта, може да бъде много различен. Например, производството, туризма, както и търговията на дребно. И други е, сектори, а, могат да се добавят тук. От 2007 година имаме дефиницията на спорта от Вилнюс. Преди това не беше възможно да, да съпоставяме резултати от различни проучвания между отделните държави. И освен това, има обща липса на данни и не знаем подсекторите, е, свързани с спорта и как те допринасят. Така че определено е трудно да се изчисли економическия принос на спорта. За да се разреши част от тези проблеми, се изгради една работна група през 2007. Сега тази група се нарича експертна група по спортна статистика и се опитваме да решим някои от тези проблеми. И ще започна с дефиницията на спортния сектор. Виждате тази схема, това е упростена схема за добавената стойност в спорта. Виждате също и къде спорта допринася за економиката. Само ако имаме ясна дефиниция за това, кои сектори и подсектори трябва да се включат за спортната економика, можем да измерим економическия принос. В контекста на нашата работа ние е, установихме, че не е толкова полезно да има само една дефиниция за спорта. И за това ние дефинираме спорта по три основни начина. Имаме статистическите дефиниции на спорта, опериращи спортни клубове, спортни съоръжения и асоциации. След това индустрията, която е необходима за спорт, която предоставя стоки и услуги, за да функционира спорта. Това е тясна дефиниция. И, например, примерно, за да играете в футбол, имате нужда от определени дрехи, определени обувки, имате нужда от определен стадион и така нататък. В широката дефиниция вие добавяте всички други индустрии, които по някакъв начин са свързани с спорта, но а, нямат конкретна връзка с спорта. Например, медиите, залаганията и така нататък. Тези, тази дефиниция на три етапа в момента вече е установена в този си вид и се нарича Вилнинската дефиниция за спорта и тя датира от 2007 година. Методите за да се изчисли принос от спорта е една система, която не, която е част от общите европейски статистики, от общите национални статистики, но не, не се ограничава до тях. Идеята е да изчислим а, ефекта, например, свързан с покупателната способност, с економическия ръст, но също така тази система ни позволява да а, направим а, съпоставки с различни други макроагрегатни вещества, свързани с спорта. И имаме също включване тук на различни категории. Виждате ги в, граф... в а, тези точки. И а, трябваше да се инвестира много в, а, този, в това разделение, защото това е единствения начин, по който може да се изчисли економическия принос на спорта. Как да се изгради а, един такъв, а, една такава таблица? Не изглежда толкова трудно а, включвате всичките елементи вътре, изваждате тези, които не са свързани с спорта и накрая а, имате а, статистиката и същото се прави на европейско ниво. Звучи много лесно, но се оказа, че не е толкова лесно. Нека да започнем с една кратка таблица в която се вкарват данни. Виждате какви продукти и услуги се продават за междинно потребление и за крайно потребление. И накрая вече виждате как се оформя кръстосната добавена стоеност. Имаме 27 държави членки и следователно 27 такива таблици се взимат предвид и трябва всяка индустрия тук, която е свързана с спорта, се разделя от една страна а, частта, която не е свързана с спорта и тази, която е свързана. Виждате как се прави това в таблицата. Направихме това за 27-те страни. И накрая трябваше тези 27 таблици да се обединят в една, за да имаме една европейска такава. Ако вземете само централната част на таблицата, виждате 27 региони по 19 сектора и тук имаме 2000 клетки. Не е никак лесно да се изчисли и да се сравнява не толкова колкото изглежда. Сега, в следващите слайдове, искам да ви представя някои от резултатите на нашето проучване. Започваме с обща добавена стоеност. Анализът на въздействието показва, че е, спорта допринася за 1,86% от добавената стоеност в Европа. Или 60 евро генерирани в Европа, всеки 60 евро са директно идващи от спорта. Спортът води а, като цяло до над 1 милиард и 700 милиона евро приходи на година. В а, това означава, че спорта допринася с 3% в общата европейска добавена стоеност. Също имаме и допълнителни сектори, както виждате, има един ефект на мултиплициране, който се получава от спорта почти 3%. Също а, имаме образование, туризъм, те са свързани с а, спорта, хотели и ресторанти, здравеопазването и също а, търговията на древно. И виждате, ето тук колко е важно да се намери истинска дефиниция, а, защото има ефект върху а, заетостта. Според статистическата дефиниция ефектът е 0,31, но ако вземем широката дефиниция над 2,12%. И в, в а, тук виждате, че спорта наистина е а, сектор свързан с голяма заетост. На този слайд виждате детайли по национални таблици. Ако погледнете Европа, 4,5 милиона души директно работят в спорта. Виждате цифрите за различните държави. Силните и слаби страни в различни държави Опитахме се да направим такъв анализ и да а, направим една класация на държавите от 1 до 27, в зависимост от производството свързано с спорта и съответните пазари. Основните резултати могат да бъдат намерени на, на слайда виждате Обединеното кралство, Ирландия, Австрия и Полша са в горната част на класацията. Германия също е в много добра позиция. И Словения и Естония също са по-тясно свързани с производство на стоки, но не на услуги. Ако погледнем също потенциала за растеж на европейско ниво, в почти всички държави има три индустрии, които са много обещаващи. Спортните храни, спортните застраховки и също економически и, спорт, и правни консултации, свързани с спорта. Те имат и много голям индиректен ефект на мултиплициране почти 2 като стойност. Ако погледнем разликите и приликите между държавите, ще видим при приликите, че в държавите с голям БВП на глава от населението имат също така и сравнително високо развита спортна индустрия. Не само в абсолютни, но и в относителни стоености. Във всички държави имаме тези нови три индустрии с висок потенциал. Те са също индустрии, които ще се развиват и също транспорта и строителството са също много важни сектори на, ускорите, на ускоряване при спорта. Разликите много е трудно да сравняваме всички държави. Сега, за мен е лесно, защото Австрия, примерно, е една от е, държавите лидери в спорта, за, що се отнася до добавената стойност. Имам, през зимата имаме, разбира се, писти, планини, така че основната част от спортната индустрия е свързана с туризма. Различно, където е, например, в Кипър където те наблягат най-вече на различни събития, телевизия и така нататък. Германия, например, е с високо потребление на спортни услуги и стоки, а пък подобно е и в Холандия. Обединеното кралство също е много интересен пример потреблението на услуги и стоки, свързани с спорта, е, беше много тежко засегнато от кризата, но Лондон и Олимпийските игри там дадоха нов тласък в това отношение. И с това приключвам и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Наистина много интересна презентация, много интересна перспектива. Колегите със сигурност имат въпроси по нея. А сега ще дам думата на комисията, която ще ни представи равновесието между спорт и живот. И преди да дам думата, може би ще е добре да видим дали имате някакви коментари, въпроси. Ако не, ще дам думата на комисията. А, господин Физас. Той също беше съдокладчик по спорта от Европейския парламент. Както желаете, колеги. Ако искате, ще приключим с презентациите и после може да вземете думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че организирахте този много важен семинар. Спорта наистина е злободневна тема и играе все по-голяма роля в жив, живота на отделния гражданин. Тук що вчера, че и първата седмица на спорта в Брюксел, в други градове, продължава а, организирането на подобно мероприятие. Сега няколко водни думи. Нека да се върнем малко назад. 2014 година беше от огромно значение за европейското измерение на спорта. Искам да звуча самодоволно, до, и за комисията, и за съвета това беше важна година. През 2014 година влезе в сила Erasmus Plus спорта и тогава бе беха приети решенията, свързани с а, спорта и неговите последици за здравето и а, за пръв път а, комисар и получи в ресора си а, спорта. Тоест 2014 година беше от голямо значение за спорта и 2015 година е може би още, по, още по-важна и значима за спорта, тъй като бе организирана първата Европейска седмица на спорта. В момента се работи по а, предварителното договаряне на мачовете. Надявам се, че наистина ще има напредък по тази тема, както и преориентиране на програмата Erasmus+, за да се наблегне наистина на равнопоставеността и на базисното а, използване на спорта, но след като говориме за спорта, нека се върнем и към Европейската седмица на спорта, спортните а, занимания и физическите упражнения. Каква беше целта? Целта беше да има по-голямо участие и повече е, участие в спорта и физическите дейности като цяло. Разбира се, нямаме предвид само спортните клубове, а физическата дейност като цяло, защото резултатите не са задоволителни. 40, повече от 40% от европейците практикуват много малко спорт или въобще не практикуват спорт. Това са а, а, така тревожни данни, тъй като през последните години се оказа, че се увеличава броя на хората, които не практикуват никакъв спорт които тази цифра достига 42% в миналата година, през 2014 година. Разбира се, комисията не може да реши проблемите сама. Тя просто допринася за решаването на проблемите. Комисията отлично осъзнава, че държавите членки, местните органи на власт регионални асоциации, спортни асоциации са нейни партньори и те играят основната роля. Така че нашата роля е доста скромна, но може да бъде а, наистина положителна, само ако работим в тясно сътрудничество с а, партньорите си. Сега няколко думи за Европейската седмица на спорта. Това не е само цел, това е Става дума за едно мероприятие, което има за цел да постави базата на дългосрочна политика в областта на спорта и физическите е, и, дейно, и спортните дейности. Тоест, разполагаме с е, инструмент, който вие сте гласували, Erasmus Plus и някои компоненти на Erasmus Plus ни позволяват да организираме е, мероприятия и инициативи, като например тази Европейска седмица на спорта за финанс, финансиране на а, различни мероприятия в държавите членки, по едно във всяка държава членка, така че исках да наблегна на значимостта на този финансов инструмент, с който разполагаме. 20% от бюджета по Erasmus Plus бяха на, насочени към Европейската седмица на спорта и всички е, дейности, а, които имат за цел да продължат тези, това в бъдеще. А, докато през 2015 година средствата са малко по-малко от 20%, но мащабността на мероприятията е много по-голяма. Сега. Какво, е, какво представлява Европейската седмица на спорта? Какви са а, а, как, как, какво съдържа той? Това е едно понятие или което не е измислено от Европейската комисия, а по-скоро дължиме предложението на доклада ФИСАС, колегата ФИСАС, пар, пар, парламента пое а, тази идея, доразвия, предложи я на Европейската комисия, която работи по нея и а, съв, съвета взе също решение, приканвайки комисията да осъществи тази инициатива. В Брюксел тази седмица се проведе между 7 и 13 септември като основното, основната характеристика беше гъвкавостта. Не искахме да имаме някаква строга определена рамка, прекалено строги правила, а по-скоро да интегрираме всички добре, добри практики в държавите членки и да, раз, да разполагаме с много голяма гъвкавост, за да може е, с различните власти, асоциации и така нататък да проявят а, инициатива. Също така се а, така взехме предвид някои специфики на държавите членки, за да създадем специални мероприятия. знаеме, че спорт се практикува в училища, университети, в фирми, предприятия, навън в а, спортни центрове, в а, фитнес а, зали и разбира се в а, спортни зали бяхме подпомогнати от така наречени 10 посланника, някои от които известни, други по-малко, двама от тях известни футболисти, но искахме сред тях да има и представители на по-малко разпространените спортове. Цел, целта беше тези посланници да а, така да бъдат хората, а, с които гражданите искат да се идентифицират и наистина подбора на тези посланници ни позволи да дадеме много по-голяма видимост на събитията. Колкото до през Брюкселската седмица, много от вас участваха и бяха активни. В понеделник бе откриването, в сряда имаше конференция, а, също така беше създаден, направено едно спортно селище. Да, мисля, че можем да бъдем доволни от това, което проведахме в Брюксел и от всичко, което бе проведено в отдалните държави членки. Партньорството беше от огромно значение. 30 спортни асоциации участваха и подписаха с Европейската комисия така, документ за сътрудничество. Наистина отчитаме успех. И още не, една дума. В всяка държава членка съществуваше координационен център. 33 е, държави участваха в програмата и 31 а, проведаха а, мероприятие. Всъщност от 28 а, държави членки 27 проведаха Европейска седмица. Една държава членка си запази правото да бъде само наблюдател тази година. Сега, за бъдеще, много е, много е рано да, пред, да правиме е, предвиждания. Току-що завърши тази седмица, така че не можем да предполагаме какво ще бъде бъдещето, но смятам, че можем да отчетем голям успех. Разполагахме с много голяма политическа подкрепа и това бе добре, тъй като подобна инициатива не може да се организира сама, без помощ. Някои държави и членки така бяха благосклонни, а в други наистина помощта беше много голяма. Както казах, 30 европейски асоциации участваха и други заявиха, че ще участват в бъдещи мероприятия. 30 държави членки, около 5 милиона участници потенциално и разбира се, очакваме и е, обратната информация от държавите членки, за да направим оценка на мероприятието. Сега, какво ще правим в бъдеще? Бъдещето зависи от всички нас, от комисията, която ще направи оценка, от парламента, от съвета. Ще оцениме заедно, сериозно, задълбочено случилото се събитията и ще излечем необходимите полки. Второто издание най-вероятно ще, ще се проведе през септември 2016 година, но зависи от вашите реакции, от вашите коментари и от коментарите на различните държави членки. Благодаря. Ще спра до тук, госпожо председател. Благодаря. Е, stato е un rodaggio, ma mi sembra che già abbia dato delle и така първата седмица вече е, ни предложи е, отговори на някои въпроси. Участието бе много добро. Е, разгледани бяха интересни е, въпроси. Партньорството ще ни позволи да увеличим потенциала, който се крие в спорта. Естествено, че и а, обществените организации и гражданските спортни федерации а, ще а, играят все по-голяма роля. Може би колегите ще вземат отношение по тези въпроси. Да, вие участвахте много добре, представихте нашата комисия в понеделник. Да, благодаря ви госпожо председател. Благодаря и за това, че е, ми бе гласувано доверието да участвам като представител на, ваш, на нашата комисия и на Европейския парламент при откриването на Европейската спортна седмица. И е, ресорния комисар, и е, люксембургския министр по въпросите на спорта присъстваха на откриването засегнати бяха различни видове е, спорт. Е, а след това пък вече веднага заминах за Мадрид, е, столицата на Испания, за да открием там и Испанската седмица на спорта. Така че много съжалявам, че миналата седмица не можех да участвам в заседанията, но и днес позакъсняхме, тъй като в Сан Себастьян участвахме в различни спортни прояви заедно с моя колега. Да, би трябвало естествено и в рамките на нашите посещения в избирателните райони, в нашите страни, да организираме колкото е възможно повече и спортни събития за да е, покажем действително на дело какво означава спортна активност. И другата седмица, е, другата година ще имаме възможност да представим нашия парламент и комисията е, при големи спортни прояви. Седмицата на спорта. Е, да, но нека преди това да кажа, че Първоначално а, говорихме за Европейски ден на спорта, а сега вече говорим за Европейска седмица на спорта. И за това благодаря много на комисаря Наврачик, както и на а, комисаря Василио, които а, поеха тази инициатива и я разгърнаха. А, комисията а, действително се при сърце инициативата. Става дума не само за е, една прекрасна седмица, изпълнена с много интересни събития, но става дума за е, една е, седмична програма, която даде възможност да покажем всички предимства на спорта от гледна точка на здравето, от гледна точка на активността на гражданите, не само млади, но и по-възрастни хора. Не знаем междувременно колко а, голям е приноса на спорта за доброто здравно състояние на населението в държавите членки. И по отношение на а, ресторантьорство, а, хотелиерство, а, ще трябва да събуди малко повече чувствителност а, и а, за а, възможностите за упражняване на различни видове спорт, както и за здравословното от гледна точка на спорта хранене. Така че е, имаме много идеи, по които можем да работим. Е, в момента сме изправени пред огромното предизвикателство е, миграционен поток към Европа, който продължава вече от е, седмици, от месеци. И ако можем е, да кажем в е, всички центрове за беженци, в всички общежития, в които са настадени мигрантите и кандидатите за обежище, да изградим едно малко игрище, да помислим за спортната дейност, за физическата активност на тези хора, ми се струва, че ще има по-малко напрежение и ще имаме повече доволни служители и кандидати. Ще трябва да помислим за това, естествено, как точно ще осигурим необходимото оборудване с спортни уреди във всяко училище, как ще е, се решат въпросите, свързани с е, екипировката и с редица други е, въпроси, свързани с инфраструктурата, с спортните съоръжения. Следващата година, по време на Европейската седмица на спорта, би трябвало да внимаваме да не съвпадат събитията с Страсбургската седмица, тъй като ще има много повече възможности за активно участие на депутатите. Да, действително този път съвпадението не бе много подходящо и сполучливо. Следващия път ще внимаваме. Господин Неков, да, и след това ще чуем естествено и нашите гости. Моят въпрос е към господин Лостек. Ще си позволя да вляза малко в по-голяма конкретика, тъй като все пак като представител на комисията мога да, мога да, го, мога да го направя. Моят въпрос е свързан с двойните кариери в спорта. Както добре ни е известно, младите спортисти изпитват две трудности. От една страна докато а, съчетават спортната си кариера, те трябва да учат междувременно или а, общо образование, или професионално образование. От друга страна, след като свършат активна спортна дейност, те трябва да имат друга професия и тук вече говорим за двойните кариери. Комисията забеляза този проблем и през 2012 година а, изготви насоки на Европейския съюз относно двойните кариери на спортистите. В тази връзка бих искал да ви попитам дали Комисията следи за актуалното състояние на изпълнението на насоките на Европейския съюз за двойните кариери. От друга страна, за програмата Еразъм Плюс. Двойната кариера на спортистите е въведена вътре в е един от основните приоритети на Еразъм Плюс. Особено ние знаем, че 50% от бюджета за спорта отива приоритетно за двойните кариери и за области, свързани с укрепване на, на активността на подрастващото поколение. И това, което искам да ви питам е, след първата година на изпълнението на програмата, имате ли представа какъв процент от одобрените проекти са били в тази област, тъй като е даден приоритет на, на двойните кариери? И последният ми въпрос е, знам, че комисията в момента работи върху рамка за качеството на услугите, свързани с двойната кариера на спортистите. Можем ли да очакваме предварителни резултати от проучването на Европейския съюз относно минималните изисквания за качеството на двойните кариери и ще бъдат ли готови до края на 2015 година? Благодаря, господин Лостък. Grazie collega Neco, un tema che avevamo toccato, ma è bene molto precise le domande. E collega Venta? Da, eh, collega Venta, eh, Да. тук що се върнахме от Испания, където присъствахме на много-много важни спортни събития и а, мисля, че действително а, имахме възможност да демонстрираме е, добрата връзка между психическо, физическо здраве и спортна активност. Е, за съжаление, не винаги е, и навсякъде има пряк достъп до е, активно спортуване. В моята страна започва вече една много по- активна дейност в сенсибилизирането на децата още от най-ранна детска възраст и събуждане на интереса им към активно на спортна дейност. А какво обаче ще се случи в бъдеще? Трябва естествено да и имаме предвид всички тези предимства, които предлага физическата активност и да ги обясняваме по един разбираем и убедителен начин на младите хора. Всичко това, за което говорим и мои колеги и за Erasmus Plus, са много важни елементи. Да, благодаря ви. Естествено, ще е, помислим за всички тези е, въпроси. Най-вероятно ще чуем и отговорите на нашите специалисти, но сега да чуем и представител на една спортна организация, е, който ще ни каже как точно може да се подкрепя тази дейност. Благодаря. Благодаря за дадената ми дума. Участието е нещо, което става все по-важно, така както го каза Дейвид Уолш и Ана Клайснер, когато искаме да имаме потенциал, развитие на потенциала на спорта, мисля, че най-важният фактор е участието. Колкото повече участие, толкова по-голямо економическо въздействие. За съжаление обаче има и един друг, друго економическо последствие, а, а именно физическото бездействие. А, докладът на комисията а, беше уж изчерпателен, но можете ли да ни кажете как, с каква е стоеността на физическото бездействие в Европа или липсата на упражнение? 8 милиарда, 80 милиарда евро на година е тази цена, доколкото разбрахме. И това са 500 000 живота на година. Хора, които са си отишли за това, че са, не, не са се движили, не са упражнявали достатъчно спорт. Така че имаме е едно морално, както и финансово задължение да увеличим значително физическата дейност в Европа. И една от причините е, че ние трябваше да подкрепим нещата на терена. Използваме мотото на европейските кампании, сега тази кампания се нарича MOVE, може би вече сте ги видели афишите, но тази седмица не, не, не трябва да остане единствената. И това, което мога да кажа към представителя на комисията е, че като добавим тази седмица с 6 часа повече дейности, с Европейската седмица на спорта, плюс а, а, седмицата. а, мислим, че, та, че така можем да допринесем повече. И а, мислим, че трябва да имаме една такава, един такъв гъвкав формат, както Европейската седмица на спорта и също трябва да останем гъвкави и към а, целите като цяло. Благодаря за предложението. А сега Джуди Уорд. Благодаря. Благодаря за а, дадената ми дума три пъти за днес. Имам наистина много неща, които искам да кажа. Да. А, а, преди, преди да стана политик, бях човек на изкуството. И мога да кажа, че има разделение между а, спорта и изкуството. И е хубаво тук а, да можем да ги разглеждаме заедно. И точно това показват и днешните е, презентации. А, аз съм докладчик по доклада на комисията за междукултурно обучение и фундаментални ценности. И ми се струваше до сега, че като че ли изтърваме нещо важно за спорта. А това, което днес видях от вас е, че да, наистина има такава връзка и ви благодаря за това, че потвърдихте а, и улеснихте моята работа на докладчик. Сега ще дадем думата на представител на Асоциацията за а, капиталите на спорта. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази интересна инициатива за насърчаване на спорта. В момента тече Европейската седмица на спорта, Асоциацията на европейските столици на спорта, извинявайте, е, е се възползва от тези инструменти за спорта. Ние сме измежду основателите и на идеята за седмица на спорта и имаме създадена мрежа. Участвах 18 страни и има различни дейности например, за децата в училищата и също и за семействата. Имахме такива събития в Харватска и навсякъде. 21% от населението на града участваха. Това е много важно. Има голяма обществена популярност. И както беше казано, и от колегата, нямаме нужда само от една седмица, имаме нужда от 52 седмици в годината спорт. В Торино тази година се проведе много важен конгрес. Над 100 градове участваха и говориха за тази Европейска седмица на спорта, за предизвикателствата, с които трябва да се справят градовете за бъдеще. И се присъединявам към казаното от господин Фисас а именно, че трябва, може би, да а, включим повече училища. Знаете, че ако е първата седмица на септември, не всички училища още е са... Не, не на всяка учебната година е започнала. Така че е е добре по-скоро на края на, на септември да е, осъществим тази инициатива и ви представям поздравите на Франческо, който не може да е тук. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички наши паналисти и по-специално да обърна внимание на казаното от господин Хенри. Вие обърнахте внимание естествено на редица аспекти на спорта, които биха могли да доведат до едно по-добро междукултурно е, сътрудничество, е, до повече е, толерантност. Да, точно сега, когато много мигранти са на път за Германия, идеята за това да ангажираме в активна физическа дейност кандидатите за обежище действително ми харесва много и мисля, че тя трябва да се популяризира в повече държави членки. Да, присъединявам се към а, това предложение. Би трябвало да помислим тук в нашата комисия за култура и спорта. А сега ще дам думата на още един от нашите гости. Това е Алберто Бихи, секрет... генерален секретар на ФЕЗИ, Федерацията на европейските индустрии за спортни е, продукти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много. За мен е чест е, да присъствам на този семинар, организиран от вашата комисия. И така, в ЕСИ членуват Адидас, Пума и още 1100 фирми, не всички толкова известни като изброените в началото, но всичките допринасят за едно по-активно спортуване. Ще се спра на няколко аспекта. Първо, какво направи е, нашата федерация и е, европейската индустрия за спортни артикули по време на Европейската седмица на спорта? О, трябва да отдадем дължимото на Европейската комисия, която се опита да изпълни с много важно е, съдържание е, Европейската седмица на спорта и ние също имаме дял в това. Е, дизайна за е, движение. Е, опитахме се да обърнем внимание на това как какво прави промишлеността, какво прави индустрията, спортната индустрия, за да допринесе за едно по-активно и смислено съществуване и по-здравословно. Освен това, ангажирахме и търговците на Дребно, независимо от това, че ние сме е, федерация на е, промишлеността, която произвежда спортни артикули. Но естествено връзката ни с търговците на Дребно е много тясна и интересът ни към тях е обясним. Имахме е, много важни контакти по време на е, Европейската седмица. Срещнахме се и с вашия докладчик Сантьягов и с, и с е, много други депутати, членове на вашата комисия, както и представители на комисията. Заедно с Европейската комисия, всъщност, ние, инициаторите на Европейската седмица. И на трето място ще спомена координацията координирахме заедно и церемонията по откриването и европейските е, е, спортни съоръжения и сгради, в които а, се опитваме да представим а, колкото е възможно по-нагледно и детайлно различните измерения. От една страна економическото измерение, културното измерение, честността, коректността а, е, и а, е, здравословните аспекти. Ето, всичко това естествено е изключително важно експертите, които сте поканили за участие в днешния семинар, всъщност отразяват целият този спектър от важни теми. Много са предимствата. И така, както каза и господин Льостек, всички ние смятаме, че и останахме с впечатлението, че Европейската седмица на, спорт, на, на спорта бе много успешна. Участниците бяха много много повече от 8000 още в началното събитие в първата церемония по откриването от различни страни е, важни, известни посланници, както бе споменато е, и от е, вашия докладчик. И няколко последни изречение. Много важно е, естествено, да определим целевите групи, когато отправяме посланията си. Много интересни бяха всички тези изказвания. Имаше и добър обмен на мнения, възгледи между представители на отделните единици, асоциации, депутатите. Някой искали да отговори, може би, Европейската комисия или някой може би да направи някак така а, изводи. Да, бих, бих могъл да отговоря на много от въпросите, но ще се спра на две-три само а, наблюдения, господин Фифа. Да, наистина а, руралния спорт, традиционалния спорт са от огромно значение. Ние Просто наблегнахме на това на основа на подготвителната работа, по която гласува Европейския парламент през 2013 година. През 2016 година ще разполагаме в рамките на Erasmus Plus с средства за финансиране на традиционни спортове. Колкото до двойната кариера, да, наистина прав сте, искаме да излеземе с препоръка а, в рамките на Erasmus+. А, през 2014 година имахме 14 милиона, от които 7 са насоките. Значи, на практика имахме 3 милиона и половина за отделните проекти. Но колкото и да е странно, малко бяха исканията и всъщност финансирахме само два проекта около милион. Тоест от 3 милиона и половина разходвахме само 1 милион. Ще опитаме отново през 2015 година и ще видим какви проекти ще бъдат внесени. Но наистина а, а, комисията иска насоките наистина да влезат в сила конкретно. Господин Венда, приемствеността, да, това е тя е от огромно значение. Не става дума само за една седмица, но как продължава тази седмица? Всички наши партньори поех дългосрочни ангажименти. Всички знаят, че не става дума за едно еднократно или а, ограничено във времето събитие. Не ние сме им наложили това, те предложиха това. И второ, финансовото партньорство не става дума за краткосрочни проекти, а дългосрочни дългосрочен план, за да могат наистина проектите да е, придобият е, тяло. И благодаря на всички партньори, представители тук на различните асоциации и така. Благодаря ви. Има ли друг, който ще каже няколко думи в заключение? В такъв случай аз много ви благодаря за тези отлични изказвания, за много интересните представения. Мисля, че навлезахме в така подробности, навлезахме в съществото на проблема. Е, Включително а, наблегнахме и на това, че спорта би могъл да бъде фактор за включване на малцинства, включително бе на бежанци, иммигранти. Джули каза, че това ще свърши голяма работа за нейния доклад. А, разгледахме и економически аспект на спорта цената на спорта и за за економиката, за здравето. Просто много, много, много интересни аспекти разгледахме. Така че благодаря на господин Волш за, за това много така силно, наситено изказване. Аз казах на люксембургския министр, че допинг, всичко това, което трови спорта, трябва да бъде изкоренено. Това са наистина едни проблеми от огромно значение. Европейската комисия трябва да насърчава държавите членки да приемат и прилагат конвенциите на съвета на Европа. Може би наистина е необходима директива за държавите членки, защото в някои държави е, допинга е, е наказателно престъпление, което се наказва, в други не. Така че благодаря ви много. Ще раздадеме изказванията на колегите. И това е за днес. Приключихме нашата работа. Сега продължаваме с заседанието на координаторите при закрити врата. You